Господа, добро утро, колеги, е, гости. Специално приветствам с добре дошли посланици, ваши превъзходителства, добре дошли. Преди всичко, най-сърдечно добре дошли на всички и е, по-специално на господин Оливър Верхей, който е номиниран за комисар по разширяването. За нас е удоволствие, че сте тук сред нас днес. Това ще бъде чудесна възможност за диалог и първата важна стъпка към едно конструктивно и ползотворно сътрудничество с Европейския парламент. Без съмнение, вие сте се ангажирали с развитието на тесни взаимоотношения с Европейския парламент в бъдеще. Коли, е, колеги, да ви припомня, че целта на това изслушване е парламента да оцени възоснова на неговите общи познания, компетенции, европейски ангажименти и лична независимост качествата му за е, кандидат. Трябва да оценим е, е, знанията на неговото, е, по неговото бъдещо портфолио и неговите умения за комуникации. На 30 ноември получихме отговора на господин Вархей на писмените ни въпроси. Те са раздадени на всички езици, качени са и на парламентарния сайт. Сега разрешете накратко да опиша как ще протече това изслушване според правилника на парламента, за да има равноправна възможност всички комисари е, да се представят е, себе си и своите позиции. Първо, е, комисарят, кандидат комисарят ще бъде поканен да направи изявление до 15 минути след уводните му думи ще има възможност за 25 въпроса от е, депутатите. На първия тур ще са въпроси на говорителите на политическите групи. Във втория тур ще има въпроси от 18 члена според квотите е, на различните политически групи, включително и представители от, е, на, необвързаните структурата е следната. Всеки е, депутат ще има минута, за да постави въпроса си. Е, след това две минути отговор от комисаря, кандидат комисаря. След това е, има възможност за допълнителен въпрос от същия депутат за максимум, в максимум една минута и в крайна сметка кандидат комисарят може да отговори в рамките на една минута на този допълнителен въпрос. Допълнителният въпрос трябва да е свързан с първия въпрос, а не трябва да се използва за поставяне на други теми. В края на изслушването комисарият ще има 5 минути за заключително слово. Три часа стриктно са ни отделени за това изслушване, за това ще помоля всички колеги да се вместят в определеното време. Ако защото ако говорят повече от отпуснатото време, ще е, отнемат от времето на други колеги. Превод ще има на 23 езика. Е, изслушването ще се предава на вебсайта на парламента и е, възможно е да се чуе, да се види видео от изслушването на същия сайт. Това е от моя страна като увод. Е, скъпи господин Върхей, е, кандидат комисар, имате е, думата за 15 минути. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати. За мен е чест, че имам възможност като кандидат-комисар, който ще отговаря за съседството и разширяване, да представя как виждам бъдещите ни връзки с нашите съседи и партньори. Първо няколко думи за себе си да кажа които са важни за по-добре, за да ви представя по-добре е, какво е, мисля и как виждам е, бъдещето ни работа. Роден съм в комунистическа Унгария. Членове на моето семейство пострадаха от преследване след възстанието 56-та, което беше брутално смазано от съветската армия и комунистическия режим. Това е формирало моето съзнание от ранно детство. Падането на комунизма даде възможност на страните от Централна и Източна Европа да се присъединят отново към Европа. Аз принадлежа към младото поколение унгарци, които превърнаха това в реалност. Разширяването 2004 беше една мечта, която се превърна в реалност за нас. От тогава аз работя непрестанно, за да е успешно това присъединяване. Служил съм на страната си и на Европейския съюз в различни качества. Е, научил съм, научил съм, че интересите на държавите членки и Европейския съюз понякога се разграничават, е, но в крайна цел е една силна и успешна Европа в полза на всички. Водещия ми принцип, към който съм се привържал винаги, е синтезът е, опитвам се да, ме, да търся общ е, език, обща почва, да сближавам различни позиции и да търся решения, които е, са валидни за всички. Например, когато бях менеджер в Европейската комисия, отговарях за създаването на европейски един патент. Унгария беше силно се противопоставяше от начало. Обаче аз успях да изтъкна ползите от това на унгарците и на много други и ние създахме, създадахме единия патент в рамките на втората, втория тур от успешно засилено сътрудничество. сътрудничество. Изграждането на Европа не означава избор между национални или европейски интереса, търсене на синтез между двете и работа за общото бла, към общите цели. Възнамерявам да продължа да работя по същия принцип. Като европейски комисар, ако разбира се бъда одобрен, аз ще изградя мостове между Европейския парламент, който представлява гражданите, пряко съвета, който представлява държавите членки и съседните ни държави съседните ни държави са от стратегическо значение за Европейския съюз. Съдбата ни е свързана и значително повлияна от съдбата, съдбините на нашите съседи. Е, има огромно различие в развитието между Европейския съюз и неговите съседни, съседи. Целта ми е ще да намалим тази, да, да, да намалим тази дистанция. По време на мандата си бих искал да засиля ролята на Европейския съюз, е, като работя за сигурност, стабилност и е, просперитет в една трудна и променеща се среда на съседство е, ще работя за една пазарна економика, силни демократични институции, е, върховенство на закона и е, основни свободи. Трябва да направим така, защото никой да не бъде изоставен по пътя. Ще искам нашите партньори да засилят социалното измерение на економиката, паралелно със своето економическо развитие. Ако не поемем отговорността си, съответната отговорност, други ще заемат мястото ни. Трябва да признаем различните обстоятелства, различните е, обстоятелства на нашите съседи, съседни държави и да ги подкрепяме. Е, Западните Балкани, включително Северна Македония и Албания, имат ясна перспектива за присъединяване към Европейския съюз. Работата ни е да им помогнем да се възползват от възможностите, които това предлага, което според нас е в е, стратегически интерес на всички нас. Други стратегически партньори, като Турция обаче, определено е, се отдалечават от европейските ценности и норми. Трябва да помислим как да се справим с това положение – някой, е, в някои части напредъка се спъ, бива спъван директно от конфликти, като Сирия, Либия или е, е, в последствие Ливан някои страни, като е, е, Грузия, Молдава, е, Украина или пък Тунис и Марокко в Северна Африка също са изправени пред проблеми. Някои имат проблем с реформите, други не чак толкова. Оттам трябва да се прави, което означава, че трябва да се прави интелигентна диференциация между държавите в, този, в това портфолио. Позволете да коментирам накратко по всеки регион, като започна с Западните Балкани. Този регион е неразделна част от Европа и неговата перспектива за присъединяване трябва да е наистина е, сериозна. Това е в наш интерес, геополитически интерес. Но трябва да поддържаме, да ускоряваме прогреса, напредъка по, по-ефективно, чрез един процес, който почива върху постигнатото от всяка отделна страна. Трябва да се съсредоточим върху реалното въздействие на реформите на място. Трябва да мерим напредъка според е, увеличаващия се просперитет, подобряващото се качество на живот и свободите на хората в региона. Това е крайната е, цел всъщност на процеса на присъединяване. Има намерение да засиля темпото на структурните институционални реформи с ударение върху основните елементи е, върховенство на закона, економическо развитие, функциониране на демократичните институции и реформиране на публичната администрация. Ще, се, е, ще работя с всички институти, фирми и гражданското общество за постигане на тази цел. Ще продължа да отстоявам предложението за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Ще направя всичко, е, което мога, за да се случи това в най-кратки срокове. Е, ключови европейски лидери е, посетиха Северна Македония преди е, референдума по споразумението от Преспа и обещаха, че преговори за присъединяване ще започват. Албания извърши сериозни реформи в съдебната система, които отговарят на нашите искания. С други думи, какво е, какъв е залогът тук? Доверието в Европейския съюз в региона и отвъд него. Аз ще работя и за по-добро интегриране на региона в европейските, ключовите европейски политики на ЕС, дори преди присъединяването. Например, да стане така, че европейски, Западните Балкани да се присъединят по-добре към нашия зелен курс, цифровията а, а, а, мрежа и усилията ни за нова енергийна политика. Ще работя за добри е, съседски отношения, решаване е, на двустранни, е, двустранни спорове. Ще говоря с Борел за приключване на преговорите с Прищина до 2020. Европейския съюз трябва да е готов да приема допълнително държави членки, стига те да отговарят на условията но не виждам двустранен а, е, из, не, избор между задълбочаване и разширяване. В историята на нашия а, е, съюз а, е, тези две тенденции вървят ръка за ръка. Говорих с Жозеф Борел за бъдещите отношения с Турция, ключов партньор на Европейския съюз. Има поле за по-добри отношения, които да обслужат интересите ни ако Турция продължава да играе ключова роля а, е, при решаване а, е, проблемите на близо 4 милиона беженци, ако става така, ние ще продължим да я помагаме и а, е, ще в управлението на незаконната миграция. Но не можем да си затворим очите а, пред а, това, което се случва напоследък. Именно а, не, не, негативните тенденции по отношение върховенството на закона, а, човешките права, външната политика на Турция е все по-провокативна. Сундажите в Южното Средиземноморие, действията в Сирия наистина наливат масло в огъня и всъщност отклоняват вниманието от битката с ИДИЛ преговорите за присъединяване на практика стигнаха до е, задънена улица. В е, консултации с парламента, заедно с съвета, е, комисията трябва да, ви, да реши как да развива едно стратегическо партньорство въз основата на общи интерес и в рамки, съществуващите рамки. по източното съседство бих искал да се засили източното партньорство е, съобразно е, консултациите за бъдещето му. Ще работя по предложения е, за дългосрочните цели по източното партньорство, така че те да бъдат представени на комисията достатъчно преди сами, среща на върха през Брюксел, в Брюксел през 2020. Двустранни споразумения сме сключили с редица страни като Грузия, Молдова и Украина. Освен гарантиране реформи на място, искам да работя за задълбочаване отрасловото сътрудничество с готовите за това държави. Украина винаги ще е обект на специално внимание от моя страна. Тя е от ключово геополитическо значение за ЕС. Ще продължим продължим да подкрепяме независимостта, суверенитета и териториалната цялост на тази страна. Усилията да се е, сложи край на конфликта в Донбас, да се подкрепя, подкрепят реформите, е, да се засилва върховството на закона и економиката. Трябва да използваме всички средства, с които разполагаме, включително и е, е тези на комисията. Азербайджан е, може да бъде ключов е, е, партньор в енергийния сектор, но там не трябва да забравяме върховенството на закона и човешките права. С Арме, Армения трябва да се фокусираме върху економическото развитие. Беларус е, трябва да работим по ключовите демократични ценности. Е, ще продължа да работя по основни въпроси, като върховенството на закона, борба срещу корупцията и ролята на независимите медии в гражданско, и гражданското общество. Колкото до е, южните ни съседи, е, основната ни задача си остава стабилността, сигурността, просперитета и миграцията там. Целта ни трябва да бъде реалистична, но същевременно много по-амбициозна, когато става дума за економическото развитие в региона. Е, принципа повече за повече е, ще прилагаме е, и според този принцип от тези страни ние очакваме обективни цели, резултати от реформите. Това означава добро управление, защита на околната среда и климата, както и един по- е, ефективен подход към е, миграционните проблеми. Аз е, отделям особено значение на економическото и растеж заетостта и особено заетостта на младите в тези страни. За да успеем в това отношение, трябва да обърнем особено внимание на нуждите и интересите на всеки от нашите партньори в Марокко, например, е, е, една, е, се забелязва една особена економическа динамика. И Същото можем да кажем за Тунис и другите страни. С, разговорите с Жозе Борел всъщност решихме, че трябва да формулираме приоритетите за тези наши партньори да се, които трябва да се ангажират с неотложни реформи. Отношенията между Либия и Сирия са твърде сложни. Една от е, целите ми ще бъде да е, възстановя, и запазя мира е, в тези страни според резолюциите на Обединените нации. Ще продължим да подкрепяме економическите и политически реформи в тези страни. Същевременно ще продължим диалога по е, правата на човека. Ще работим без е, неуморно е, с нашите партньори по миграцията. Ще използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да постигнем целите си. Ще обърнем особено внимание на борбата срещу младежката безработица. Ще се борим и срещу незаконната миграция търговията с, с, а, човеш, е, с хора, би трябвало механизма за реадмиция и връщане да функционират ефикасно трябва да използваме е, пътищата на законна миграция, което е от зимна полза. Йордания и е, Връзките ни с Йордания са също важни е, в контекста на е, беженците. Ако е, Основният принцип трябва да бъде доброволно връщане, тъй като достоинството на беженците трябва да бъде зачитано. И това е в което се изисква и от Върховния комисариат на беженците към ОНЕ. Почитаеми депутати, нека да обобща какви са основните задачи, по които ще работим следващите години в това отношение. Ще трябва да започнем преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания, което означава ясна перспектива за присъединяване на принципа собствени заслуги. Същевременно ни трябва по-ефективен работещ процес на, на, на преговори, за да се, да се виждат конкретни резултати от хората в ежедневието им, което означава подкрепа за реформите, значително засилване на нашата финансова и инвестиционна подкрепа с цел да се подобри економиката, търговията, образованието и условията за пътуване на тези страни. Тези страни ще трябва да изпълняват структурните реформи и да засилват своята економическа стабилност. Ние ще продължим да работим за економическата е, цялост на Украина, ще подновим партньорството си с южното съседство на принципа повече за повече с ударение върху економическото им развитие. Четвърто, ще използваме е, развитие, е, е, инструмента за развитие и международно сътрудничество, както и този за предприсъединяване, с фокус върху инвестициите и ще засилим сътрудничеството с международните финансови институции, за да подкрепяме структурните реформи. Господин председател, почитаеми депутати, ако бъда одобрен като комисар, ще търся непрекъснато сътрудничество с, с, с този парламент. Ще работя в тясно взаимодействие с вашата комисия и други е, такива е, пряк ангажимент е, с Европейския парламент е, и нашите страни партньорки е от решаващо значение. Аз съм решен да е, изцяло да разчитам на парламентарната ви демокрация. Трябва да говорим на един, е, в един глас е, и да отправяме единни послания. Ще съм на разположение за редовни разговори, дискусии за състоянието на нашата работа и наискрено се надявам, че това изслушване ще бележи началото на едно открито и ползотворно сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря, господин кандидат комисар, за уводните ви думи. Сега минаваме към първия тур въпрос и Първият, който ще взе въпрос от името на НП е Мишел Несовков. Една минута. Господин председател, нашия континент стана по-мирен и по-благоденстващ. От друга страна, Напредъка на западно, на държавите в Западните Балкани е, е възпиран от етнически конфликти. Наша цел е да подкрепяме държавите от Западните Балкани в стремежа си към европейско членство. Имайки това предвид, как можем да ускорим интегрирането на страните в Западните Балкани, особено в сферата на а, основните права, а, върховенството на закона, регионалното сътрудничество. А, е а, нещо, за което още трябва да бъде направено, още много трябва да, да бъде направено. Какви конкретни мерки ще предприемете, за да насърчите регионалното сътрудничество в Западните Балкани? Благодаря. Имате две минути, господин кандидат комисар. Благодаря, господин председател. Първо, това, което бих искал съвсем ясно да подчертая, е, че макар, че имаме някаква малка пречка по време на Европейския съвет през октомври. Никой, никой не е поставил под въпрос дори на този дебат много силния ангажимент на Европейския съюз към членството на държавите в Западните Балкани. Европейската перспектива остава непроменена и аз ще продължавам да работя за нея. Естествено, трябва да отчетем същевременно, че трябва да засилим работата си, защото бяха повдигнати проблеми. Тези проблеми трябва да бъдат изслушани и решени а, за да можем да работим с тези държави членки, които виждат проблеми и аз още веднага ще се ангажирам с тези държави членки, за да решим тези проблеми. При тези проблеми а, основно място имаше върховенството на закона, независимостта на а, съдебната система, и други проблеми и корупцията, например. Ние трябва да работим, да защитим ангажимента си, за да може тяхното присъединяване към Европейския съюз да стане реалност. Аз виждам едно от най-големите предизвикателства в разликата в економическото развитие между тях и нас. И през, ако бъда одобрен от парламента, ще се опитам да а, намаля разликата между нас и тях и да повиша економическия просперитет на тези държави, защото економическа економиката не а, може да върви самостоятелно. Те ще се ангажират помежду си, по по-смислен начин, защото иначе няма да могат да изиграят ролята си в Европейския съюз. Благодаря. Е, госпожа Зовко има дума. Ситуацията в Босна и Херцеговина е сложна и тази държава е изложена на а, фактори, които са извън Европейския съюз. Какво ще направите по повод на а, назначаването на специални пратеници в Европейския съюз? Как ще действа Европейския съюз, за да може да има един подход, който е равно отдалечен към всички? Как виждате бъдещето на Босна и и Херцеговина и какви са полуките, които са изведени. Имате една минута и аз този път ще бъда по- стриктен една минута наистина. Основното положение във връзка с Босна и Херцеговина ще бъде да се ангажираме с изпълнението на 14-те точки, които които комисията изготви като приоритетни сфери за реформи в страната. Трябва да работим с Босна и Херцеговина, за да може да се формира правителство, каквото те повече от година нямат, за да може те да станат държава кандидат и е, да отговорят на изискванията за реформите. Аз ще направя така, че те да имат възможност да е, се съобразят във връзка с, с ангажимента на а, е, специалния пратеник на САЩ. Аз ще се ангажирам и ще работя с този специален прав пратеник. Благодаря, господин Тонино Пицула. Въпрос една минута. Господин Вархели. Европейските комисари са част от изпълнителната власт на Европейския съюз и те трябва да защитават а, ам, основните собствености. Вие по време на мандата си трябваше да представяте реформите, въведени от а, а, унгарското правителство, някои от които бяха в а, остро нарушение е, е, на, на е, правилата. В резултат на това беше започната процедура по член 7. Като комисар по разширяването, как може да гарантирате, че върховенството на закона, което е един от краягълните камъни а, се прилага и е, унгарската политика а, в много случаи доказа точно обратното. Господин Вархе, имате думата за две минути. Като комисар, моята задача ще бъде да представям Европейския съюз и именно това ще направя. Както сте виждали в предишните си ангажименти, вече работих доста а, независимо от инструкциите на Европейския съюз, като служител на Европейския съюз. Имам намерението да направя същото и а, да работя по същия начин като еврокомисар, като следвам линията и само линията на Европейския съюз когато говорим за а, върховенството на закона в Западните Балкани, а, имаме съвсем ясна представа какви критерии трябва да изпълнят те. Нямам никакво намерение да променям тези критерии. Напротив, както обясних при предишните въпроси, имам намерение да а, засиля връзките с западните партньори, защото това беше една от причините, поради които бяха повдигнати основни проблеми от три държави. Аз ще работя с тези държави, както и с съответните държави членки. Тонина Пицула, уточняваш въпрос. Благодаря, господин председател. Какви конкретни стъпки ще предприемете, ако някоя от държавите, които искат да се присъединят към Европейския съюз, предприемат някакви стъпки, свързани с незачитането на върховенството на закона, борбата с корупцията. Вие казахте, че придавате равно значение на съвета и а, парламента. Аз искам да ви запитам, ангажирате ли се да предприемете подкрепата, да, да подкрепите идеята за партньорск, споразумените за партньорство и стратегическите документи. Нашият принцип в Западните Балкани и принципа на Европейския съюз е бил а, винаги да се обръща внимание на основните проблеми първо. ако няма напредък в върховенството на закона, не може да има истински напредък в присъединителния процес. Затова аз ще използвам всички налични средства, за да гарантирам а, нашите партньори да спазват а, условието за върховенството на закона. А ако това не е спазено, ще предприема поетапен подход, който може да доведе до спиране на финансирането по въпроса за финансовите разпоредби в следващата финансова многогодишна рамка, това е дебат, който ще водим в бъдещето. Моите принципи в тази връзка е, е че ние искаме да имаме финансови инструменти, които са налични, прагматични, ефективни и гъвкави. Разбира се, управлението трябва да бъде следено и аз ще гарантирам становищата на Европейския парламент да бъдат зачитани. Благодаря сега на господин Илхан Кючук за една минута. Уважаеми господин кандидат комисар. Добре дошли на нашето заседание тази сутрин. Ми, вие правилно започнахте а, с глобалната роля на Европейския съюз, но след като Европейския съвет не започна преговори с Северна Македония и Албания, аз не виждам бъдеще. Беше казано миналата година, в началото на миналия мандат, преди 5 години, че няма да има разширяване и това беше според мен голяма грешка. Европейския парламент е нещо като модел на Европейския съюз. Същото е и в комисията, но проблема е в съвета. Как ще убедите съвета? Втория въпрос е свързан с голямата дилема между задълбочаване и разширяване. Каква е вашата позиция във връзка с призива на Европейския съюз първо да се реформира вътрешно? и преди да се започнат преговори с, с, за присъединяване с други, с други държави и при какви условия трябва да стане това. Благодаря на Йохан Курчук. Имате думата, господин кандидат комисар. Първо, по перспективите за Западните Балкани. Искам да подчертая, че дори ако не сме успели да започнем преговори с Северна Македония и Албания през октомври на Европейския съвет, има пълен ангажимент, включително от съвета за европейската перспектива на тези държави. И моята работа ще бъде да облегча всички съществуващи проблеми, които наблюдаваме, наблюдавахме в дебата на съвета. Ще подам ръка на онези държави, ще се ангажирам от първия ден а, в, на мандата си, ако бъда одобрен от парламента, ще разгледам проблемите, с които те са се сблъскали. Имаме две писти, по които можем да работи. Първо да гарантираме, че Северна Македония и Албания ще започнат м, преговори за присъединяване преди срещата на върха в Загреб. Трябва да работим по загрижеността, а, свързана с ам, заявления за ам, обежие, обежище, а, които не са достоверни. Ще се ангажирам с съответните държави те да отговорят на критериите, на които трябва да отговорят когато говорим за новата комисия, мисля, че имаше много ясно послание от за, за бъдещето на тези страни. Във връзка с задълбочаването и разширяването, въпроса, който се дадох, аз не смятам, че това са взаимно изключващи се неща. Ние самите трябва да направим да работим, за да може Европейския съюз да бъде по-ефективен, и, ам, но това не противоречи на разширяването. Благодаря. Един много кратък въпрос във връзка с рамката, защото ако искаме да сме ефективни, трябва да имаме рамка. Каква времева рамка виждате е, с тази нова методология, която се въвежда? Една минута, господин Верхей. Аз не смятам, че цялата рамка трябва да бъде напълно ревизирана. Аз мисля, че методологията трябва да бъде подобрена и засилена по начин, че да се създаде повече динамика, възможност за по-голяма динамика за онеси държави кандидатки, които а, могат и желаят да се придвижат по-бързо. От друга страна, за онези, които вървят по-бавно и ние би трябвало да забавим процеса на разширяване. Видяхме, че има общи условия, основни условия, които следва да бъдат постигнати, първо, е, ние трябва да бъдем много ясни, че това ще остане така. Благодаря. Сега давам думата на господин Ернес Уртасън от Зелените. Благодаря. Благодаря ви, господин кандидат комисар, че сте тук да, с нас. Вие сте защитавали винаги приоритетите на господин Орбан в Брюксел. Но също времено става дума за определени проблеми. А това е много ясно личи в неговото изявление. Ако неговото а, правителство а, получи този портфел, но също така ще се каже, че той ще бъде на разположение да помогне на Турция в нейните аспирации. Значи, вие трябва да покажете, че ще бъдете лоялен към европейските институции и към европейската политика. И затова сега искам да ви дам възможност да покажете тази лоялност. Защото много трудно е да ви се доверим, че ще бъдете лоялен към европейският проект, ако не се противопоставяте на подобни изявления Две минути за отговор. Като комисар, още от деня, когато бъда утвърден, ще действам абсолютно независимо. Няма да се вслушвам в указанията на никое правителство. Ще действам а, на принципа на колегиалност и ще се придържам към политиката на Европейския съюз. Единствено към нея. Благодаря, господин Отезън. Допълнителен въпрос. както разбирате, това не е достатъчно. Това са прекрасни думи. но в случая става дума една държава пряко се намесва в, в правомощията на вашият портфел. И вие трябва да се безпокоите от това. Трябва категорично да му се противопоставите. Иначе няма да, да може да се справите. Не става дума само за а, прекрасни думи. Трябва да реагирате, когато пряко се намесват в правомощията на вашия портфел. Още една минута, господин кандидат комисар. Като комисар няма да приема никакво намесване в някаква намеса в моя портфел и в моите правомощия, от което и да е правителство. Благодаря. Сега а, от групата Независимост и демокрация Ана Бонфриско. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин кандидат комисар. Ще говоря на италиански. Защото искам да навлеза в дълбочина в проблемите на Средиземноморието. Вие споменахте някои страни в този регион, но въпросът ми е според вас, каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз спрямо тези страни от южната страна на Средиземно море, за да можем да им помогнем те да постигнат истинска демократична економическа стабилност и сигурност, Нещо, което ще ни даде възможност да бъдем оптимисти по отношение на процесът на диалог с тези страни. Благодаря, сеньора. Имате думата, господин кандидат комисар. В а, а, случая на нашите южни съседи аз вземах Марокко като пример. Марокко е готова, да, готова държавата да работи с нас не само в, в свой интерес, и това е интерес не само на Марокко, интерес е, в интерес е на, на всички ни. И ние сме готови да разширяваме и развиваме нашето партньорство. Те работят с нас по въпросите на миграцията, което е много важно, отговаря на нашите интереси и трябва а, да работиме по-активно заедно по отношение на преките инвестиции и економическото развитие. И това може да бъде модел за цялата, целият регион на нашите съседи от юг. Това се отнася и до Тунис, когато там имаме ново правителство и новият президент могат да бъдат наши партньори. Ще се възползваме от възможностите на тези страни. ще използваме, казвам, възможностите да помогнем на гражданите на тези страни да се ползват от по-висока заетост, по-добра образователна система, по-добра система на държавно управление. Ние може да допринесем много за развитието на тези страни. Но те трябва да сътрудничат с нас в областите, които са от наш особен интерес. Благодаря. Допълнителен въпрос? И така, какви са приоритетите, освен това, което вече споменахте? Аз съм съгласна с това, което казахте. Какви са приоритетите на Европейския съюз, например, в е, Либия, в Ливан или в Средиземноморския, съюз? Защото до сега не виждаме особени резултати в тази насока. Либия, там сме изправени пред два проблема. Първият е хуманитарен. Е, тук Европейския съюз може и трябва да помогне, трябва да интензифицираме нашите усилия, да подобрим хуманитарните условия за мигрантите в Ливия да помогнем на нейното правителство да осигури условия, които отговарят на нашите стандарти по отношение на бежанците. А, страната е в, в, условия на гражданска война, но а, ние не можем да действаме сами. Необходима е помощта от нашите партньори, за да се стабилизира страната. Необходимо е активното участие на САЩ, за да може да се осигури мир в Либия. По отношение на Ливан, там има много голям брой беженци. Ние работим с Ливан, но трябва по-активно да работим, за да помогнем на Ливан да се справи с напливът от беженци. От друга страна, потенциалът за економическо развитие на Ливан е на лице но а, необходимо е да се стабилизира положението по отношение на сигурността. Благодаря. Ана Фортига от групата на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Добре дошъл в, в нашата комисия. Изявленията на Жан-Клод Юнкер по отношение на разширяването от преди 5 години, както и неодавнашното решение на съвета по отношение на Северна Македония и Албания, ще имат огромно въздействие е, върху страните, върху договора от Солон и в страните от източното партньорство. Източното, страните от източното партньорство трябва да намерят своя път трябва да им дадем възможност да работят с Европейския съюз, разбира се, като вземем предвид разликите помежду им. Особено трябва да активизираме нашите отношения е, с асоциираните страни Украина, Грузия, Молдова. А какви са вашите планове в това отношение? Благодаря, Анна Фатига. Господин кандидат комисар, имате две минути. В момента подготвяме преглед на източното партньорство. Току-що сме включихме консултациите. Колегите от комисията участваха в тези консултации и те сега обмислят какво да предложат за бъдеще на източното партньорство. Идеите ми за укрепване на това партньорство се заключават в оказване на помощ за създаване на пазарна економика, за противостояне на външният натиск, а също така за създаване на благоприятен климат за инвестиции, което ще допренесе за благосъстоянието, просперитета на тези държави. Колкото до тези източни страни, които са асоциирани, ако те искат да участват с нас по-активно, да работят с нас по-активно, ще бъдем готови да ги включим в, всички политики, в които те смятат, че са способни да участват. Също времено трябва да подчертая, че все още трябва да се изпълняват тези споразумения. Те не са изпълнени напълно. Тези страни, много от тях са не са възприели близо 70% от законодателството на Европейския съюз. Трябва да им помогнем да използват всички възможности на асоциирането, но и те трябва от своя страна да участват по-активно, било в економическото развитие, било в изграждането на основна инфраструктура, такава като транспортна и, енерги... инфраструктура и енергетиката. Това се отнася и до циф, развитието на цифровите инструменти. Ние по-активно трябва да им помагаме в всички тези области. Допълнителен въпрос, Ана Фатига. Има, разбира се, възможност за по-активно сътрудничество с страните от източното партньорство. Някои от тях, като Беларус, поставят проблеми, като имат предвид маневрите, проведени там. С други страни са жертва на външна агресия и в известен смисъл тяхната борба е и наша имаме е, споразумение, например, с, с Украина. Е, какво мислите е, относно задълбочаването на сътрудничество в областта на сигурността с тези страни? Благодаря, Ана Фатига, господин кандидат Сомисар. Вече казах, ако те искат да участват в едно по-активно сътрудничество с нас, включително и по на сигурността, ние сме готови да им помогнем. По отношение на Украина имаме много специална отговорност. Е, трябва да помогнем на Украина да възстанови суверенитета върху цялата си територия. И трябва да е, стоим твърдо до Украина и да я защитаваме от е, по-нататъчни действия от страна на Русия. Разбира се, с Джозеф Борел е, ще използваме всички инструменти, с които разполагаме за тази цел. И ще подкрепим всичките си действия, за да помогнем на Украина в тази работа. Благодаря. Сега стигаме до ГУЕ. Ще дам думата на господин Георгиус Георгио. Благодаря Наистина, министър-председателя и представителя на Унгария в Европейския съюз по силата на член 7 от Лисабонския договор поставят член 7 от Лисабонския договор под въпрос. Това не е ли накърняване на някои основни принципи? Вие е, ще бъдете ли комисар, който е, така ще действа по два, в две функции? От една страна е, ще прилагате това, ще правите това, което трябва, от друга страна ще защитавате и интереси на държавата си. Като комисар ще следвам позицията на Европейския съюз, когато става дума за върховенството на закона, независимо дали става дума за Западните Балкани, източното партньорство или което щете. Ще отстоявам тази линия независимо, независимо от външни влияния и ще действам колегиално, ще работя с колегите си в колегиума. Thank you. Follow up? είπατε ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Всъщност Турция е важен партньор за Европейския съюз. Същевременно се каза, че е, Турция нарушава правата на човека. Е, това не може да бъде, е, не може да си затворим очите за това. А господин Орбан казва, Е, прави точно това. Е, това е, как ще се отрази сега на, на изискване ли е това към една държава, която има претенции за присъединяване? По отношение на Турция. Там нашата политика е много ясна. Какво трябва да се направи? обаче виждаме известно отстъпление. И това е една от главните причини, поради която в момента са застой а, а, пред, през присъединителните преговори. А, трябва много добре да обмислим нашето бъдещо, а, нашите бъдещи с Турция. А, знаете, а, а, какво е наше отношение по отношение на митническия съюз и иммиграцията. Трябва много внимателно и подробно да се обсъдят бъдещените отношения с Турция. Що се отнася до нелегалните е, сондажи? Външните министри много ясно заявиха какви трябва да бъдат нашите, каква трябва да бъде нашата реакция. Какви трябва да бъдат мерките, ако е необходимо, те ще бъдат приложени. Благодаря. Колеги, това беше първият кръг от въпроси. Дадахме думата на координаторите на политическите групи и сега втори кръг въпроси. Започваме с представителя на НП, господин Андриус Кобилиус. Господин кандидат комисар, госпожа фон дер Лайен заяви, че вашата комисия ще бъде една геополитическа комисия. Вие също заявихте в своето изказване, че Украина е от голямо значение за вас. И а, нашето отношение по отношение на отношенията ни с а, Украина, Грузия и Молдова, политиката ни е много ясна. Искаме интегрирането на тези страни. А, обещава им се пълно интегриране. Вие заявихте, ще прилагате нови дългосрочни цели, които ще бъдат формулирани до средата на 20-те години. Какви ще бъдат вашите дългосрочни цели за източното партньорство и какви геополитически цели ще преследват тези страни, които са от такова голямо значение за Европейския съюз? Господин кандидат комисар. пълното, цялостното интегриране на Украина в Европейския съюз е нещо, което, към което се стреми самата Украина. Ние трябва да реагираме съответно. До сега обаче не сме предложили подобна възможност на Украина. Но това, което можем да направим, дори при съществуващите обстоятелства – за да ускорим прилагането на възможностите на асоциирането. Това е да дадем на възможност на Украина да развие солидна пазарна економика, която благоприятства преките чуждестранни инвестиции, създава работни места в полза на страната. За мен това е, е приоритет. Една от причините, за уязвимостта, от която един от нейните съседи на Украина се възползва, тази уязвимост се дължи на слабостта на украинската економика. Ще направим всичко възможно да интегрираме Украина в възможно най-голям брой европейски политики. Особено когато става дума за развитие на инфраструктурата и а, подпомагане на инвестициите. Колкото до геополитическите цели, нашата цел трябва да бъде да създадем стабилност в отношенията ни с източните ни партньори. Същото се отнася и до сигурността. За това ще работя съвместно с Жозеф Борел. Благодаря. Допълнителен въпрос? Вторият ми въпрос е по-конкретен. Отнася се до Молдова. както знаете, ставаше дума, че имаше желание да бъде реформирана службата на главния прокурор. Е, мнозина в Молдова очакваха подобна реформа. Коалицията обаче падна от власт и все още там няма политическа стабилност. Ако това бъде първата криза, с която трябва да се справите, как ще се подходите, като имате предвид целите на Европейския съюз и използвате съответните лостове? Ще замразите ли финансовата помощ, която наскоро беше а, а, започнала? Благодаря. Една минута. Следа най последните събития в Молдова. Злощастни събития. Но а, а, ще работя за Молдова и с Молдова, за да не, бъде, да не спрат реформите, да няма връщане назад. А, трябва да сме уверени, че реформите трябва да продължат независимо от политическата криза. Ако не продължат, ще спрем финансовата помощ. Ще я суспендираме. Ясно е, че финансовата помощ е безусловно свързана с напредъка на реформите. Благодаря. Сега от името на социалисти и демократите, председател на комисията Интер, а, с Инта, с Инта ние поддържаме много добри отношения. Имате думата. А, благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, като а, председател а, на моята комисия, а, много се вълнувам от търговските говори, договори и финансовата помощ също така занимават ни и въпросите за мълцинствата, за правата на човека, свободата на изразяване, независимостта на съдебната система. Всичко това е част, са части, това са част от нашите преговори с всички страни. Вие сте запознат с действията на правителството на господин Орбан, действия, които понякога противоречат на насоката на европейската политика. Какви гаранции ще ни дадете, че на новия си пост ще поддържате европейските ценности, така както сте го правили до сега? Господин кандидат комисар, имате думата за отговор. Като комисар, трябва да се придържам и ще се придържам към европейската политика. Разработили сме а, цялостен набор от условия по отношение на а, независимостта на съдебната власт, свободите, а, правата на човека. И аз ще се стремя в, в всички наши отношения тези условия да бъдат изпълнявани. Като европейски комисар ще защитавам ценностите на Европейския съюз. Благодаря. Допълнителен въпрос. Господин комисар, има кандидати, страни кандидатки, които, ако влез, стана членове, членка на Европейския съюз, тяхното развитие ще бъде обект на прилагане на член 7. Процедура по член 7. Какво е вашето мнение по този въпрос? В, процеса на разширяване най-напред гледаме най-важното. Ако има връщане или няма напредък по основните права, върховенството на закона, независимостта на съдебната власт. Преговорите могат да бъдат спрени. Главите няма да бъдат затварени или ще бъде суспендирана финансовата помощ. няма да се поколебая да използвам тези инструменти, с които разполагам, ако това е необходимо и условията не бъдат изпълнени. Благодаря сега обнови Европа. Петрас Аустревичиус. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар. Новият цялостен инструмент за развитие на съседството, който в момента е обект на преговори, ще отделите ли повече внимание на правата на човека и на условията за безопасност като условие за отпускане на финансова помощ на нашите съседи и други трети страни. Как ще използвате въпросите на защитата на правата на човека спрямо страни, където те се нарушават? Ще е, има ли замразяване на активи, при други санкции спрямо страни, които нарушават правата на човека или които нарушават териториалната цялост и суверенитета на други страни. Това се, би трябвало да се отнася към държавни органи и други, а, които са виновни за подобни а, престъпления, където и да било по света. Благодаря, господин кандидат комисар, имате думата за отговор. По отношение на ядрената безопасност във връзка с Беларус. Ясно е, е че трябва да гарантираме тази ядрена безопасност, защото това е в интерес на Европейския съюз, не само на неговата територия, но на, и по отношение на съседните страни. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме това. Напоследък Беларус сътрудничи с нас, представиха национален план, приеха го и са готови да работят с нас. Но все още има много, което трябва да се направи. Искаме да сме сигурни, че нашите експерти могат да посетят страната и да се уверят, че е гарантирана ядрената безопасност и това отговаря на нашите стандарти. Колкото до правата на човека и санкциите, свързани с тях. Санкциите са така най-тежкият инструмент на външната политика, който може да бъде използван. Значи, преди да се налагат санкции, е, има други възможности и други инструменти, които могат да бъдат използвани. Най-напред бих прибегнал до другите инструменти, на, които са на мое разположение. Е, замразяване на финансирането, диалог и санкциите винаги трябва да бъдат последната възможност. В момента нямаме подобна система. Трябва първо да убедим страните членки да одобрят подобна система. Ако има внесено предложение от група страни членки, ще работя с тях да, да видим какво може да допринесе една подобна система а, санкции. Допълнителен въпрос? Благодаря, господин председател. Знам какво е значението на санкциите. Но политиката на моркова и тоягата все още съществува. Какво ще кажете за акта Магницки на ниво Европейски съюз? за да може строго да се съблюдава спазването на правата на човека и да бъдат санкционирани, наказвани онези, които ги нарушават. Една минута за отговор, господин комисар, кандидат комисар. Въвеждането на режим на санкции, както вече казах, е най- най-тежкият, най-строгият метод или инструмент. В момента нямаме предложение за подобна система от санкции. И не сме проучили а, какви ще бъдат последиците от въвеждането на подобен режим на санкции. В момента се опитваме да постигнем нашите цели с по-меки средства. Но не трябва да се забравя, че Например, когато става дума за а, военни престъпления, имаме възможност да въведем подобни санкции. Това може да не, би няма да е необходимо. А може да, са, може да, може да използваме съществуващите инструменти, без да трябва непременно да имаме нови, нов набор от санкции. Тези санкции могат да бъдат насочени и към индивиди, към лица, които са виновни за нарушаване на правата на човек. Благодаря. Сега господин Вангелис от името на НЕП, една минута. Благодаря, господин председател. Сега знаем, имаше арабска пролет и е, страните ти е, след тази пролет тръгнаха по различен път. Европейския съюз е, е, се намеси от самото начало, застана на, е, говори за демократични реформи, защита на правата на човека. Економическото сътрудничество трябва да се засили, разбира се, но 9 години по-късно състоянието, положението в тези страни не е никак не съръчаващо. Какво, каква виждате работа на Европейския съюз в тези страни в следващите години и какви е, са приоритетите ви, как ефективно може да се действа? там и е, как е, смятате, е, в каква посока може да се окаже на тези страни по-голяма помощ и от Европейския съюз и от държавите членки? do apologize from the honorable men, uh, member, but I failed to catch the very beginning of the question, so I don't know. Извинявам се, но не е, успях да чуя началото на е, въпроса ви. Е, за кой регион говорихте? στην Αραβική Άνοιξη στις χώρες της Νότιας Μεσογείου. Е, говорих за арабската пролет, е, е, страните от Северна Африка. we have seen that the Arab Spring Арабската пролет доведе до е, смут и бъркотия в региона. Видяхме какви са последствията, но пък видяхме и, че тя може да приближи демокрацията към страните в нашето съседство, както беше случая с Тунис. Аз бих искал да, се, да работя с всички държави в региони, както казах. Примерът ми е с Тунис и Марокко, където виждам е, така сериозна възможност да продължим и да задълбочаваме сътрудничеството си с тях и да им помогнем да е, укрепят е, и стабилизират реформите си. Когато говорим за Тунис, разбира се, там има повече потенциал, имахме демократични избори, сега трябва да помогнем на Тунис да се изгради една функционираща държавна администрация, която е, да може да освоява нашето финансиране и да може да продължи да е, изпълнява демократичните реформи и да прилага принципите на върховенството на закона. Така че ще се погрижа да предоставяме всякаква възможна помощ, не само финансова, но е, опит, експертен опит, технически, е, техническа помощ с новото правителство и с новия президент на Тунис, за да, може, за да могат те да създадат една администрация, която да работи за благото на Тунис. Допълнителен въпрос имате ли? И демократия, и елефтере εκλογές αποτελούν... Демокрация, демокрация, свободни избори са основни ценности в, е, за Европейския съюз. Това вече беше казано. Е, предвид е, това много от нашите колеги участват в различни наблюдателски мисии в страните на Южното Средиземноморие след като в много от тези страници, страни няма традиция за свободни избори, е, оказва се, че е, е трудно при това положение този регион да следва демократичен път. Вие казахте, че Тунис е добър пример. Е, радвам се, че сте го констатирали. През Алжир, в Алжир ще има президентски избори през декември. Там също се очаква напрежение. Как оценявате хода на демокрацията в страните в този регион? регион и каква политика ще водите, за да могат, е, за да, могат да бъдат подкрепени и подпомагани допълнително реформите в тези страни? Имате една минута. Of the European Parliament, uh, extremely useful. Смятам, че наблюдателските мисии на Европейския съюз са изключително полезни и насърчавам всички е, членове на парламента да участват в такива мисии, защото това предлага, предоставя не само възможност да се види на място как функционират е, тези държави и демократичните е, принципи, как се спазват там, но и да се ангажират, е, да се ангажираме с тези страни на всички възможни равнища. Така че аз разчитам, че ще продължите да участвате с такива мисии и аз от своя страна ще помагам с всичко, което мога по Алжир. Да, насърчителни събития се задават с изборите през декември, но предвид историята на Алжир, трябва да сме много внимателни е, с заключенията си, когато говорим за е, вътрешните им е, състояния на страната. Ние, разбира се, ще ги насърчаваме да продължат по демократичния път, но всъщност самите алжирци ще решат какво ще правят. Благодаря. Следващия Рафаел Глюксман от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин е, кандидат комисар. Вероятно, ви е, е позната фразата е, няма любов, ако няма доказателства за любовта, за нея. Във всъщност е, е, трябва да видим доказателство за, за независимост. Вие е, казахте, че ще бъдете независим, но искаме да видим е, доказателства за тази независимост. Какви ще доказателства ще ни дадете? Повтарям въпроса си. Е, Бихте ли могли да дадете допълнителни е, доказателства за независимостта си, когато става дума за е, либералната е, е, е така линия в, е, в Унгария и така линията на противопоставане срещу разширяването и съседството, която води унгарското правителство? Доказателство за моята независимост е работата, която съм вършил до сега за комисията. Четири години съм ръководител на едно звено, което има за задача е, една е, която, задача, която не можеше да бъде постигната преди 40 години. Аз е, помогнах това да се случи и то въпреки тежки, сложни преговори с много държави членки аз е, решавах тази задача изключително независимо, без каквото и да е външно влияние. И за мен това е едно е, действително, реално, осезаемо доказателство за способността ми да действам независимо. Когато говорим за изявление на някакво правителство, което и да е то, това е тяхна работа, като комисар, както казах, аз ще следвам само европейската линия и позицията на комисията, като ще действам в съзвучие с е, колегите си в колегиума. Господин Глюксман, имате ли допълнителен въпрос? Е, да. Значи няма да заклеймите е, тази фраза. Е, предлагам нещо друго. Е, всеки мигрант, е, това е казано от господин Орбан, представлява риск за сигурността. И всъщност това е Унгария бе има решение на съда за срещу Унгария в този смисъл какво ще кажете за една съседска политика, която безусловно да е, се противопоставя на това изявление на е, Орбан и политиката, която той следва? Имате думата за една минута. Моето портфолио, мой ресор включва и външния аспект на досието за миграция – е, по тази линия ще продължа да отстоявам е, европейската позиция независимо от това за кои партньорски среди става, източни или южни, те имат право да защитават границите си, да оказват натиск върху незаконната миграция, но пък и да се грижат за мигрантите на своя територия. И ще, му помаг... ще им помагам, както и предходната комисия, да си свършат работата. Това е политиката, която представлявам и която ще следвам. Благодаря. От зелените Виола фон Крамон Тобадел. Господин е, кандидат комисар, вашето правителство е изключително е, така приятелски настроено към господин Путин. Той вече е, четири пъти всъщност, е, четири пъти е, гостува в Будапеща след е, окупацията на Крим повече, по, още повече Международната инвестиционна банка е, в Унгария е, оперира в е, Унгария безнаказано с дипломатични паспорти на нейния персонал, чието финансови транзакции са извън контрола на Европейските съюз и държавите членки. Въпросът ми е как ще действате срещу руското влияние в региона в източно източното съседство, източните съседки и на Западните Балкани, където всъщност е, има е, така опити за е, прокарване на руски интереси против Европейския съюз там. Благодаря за две минути. Имате право на отговор. Задачата на един комисар е да не следва национална политика, така че аз няма да следвам националната политика, на която и да е държава членка, било то Унгария или която и да е друга. Моята работа е да осъществявам, да следвам европейската политика, която се кове в съвета и тук. И това ще правя. Както казах, 5 години, 4 е, години е, успях в това отношение, правих го комисията имаше е, доверие в мен, е, възлагаше ми, е, имаше доверие в това, че работя по едно много деликатно, много сложно досие. През цялото време действах независимо. Това мога да ви предложа, ако ме утвърдите като комисар. Um, Допълнителен въпрос. Е, знаем, виждаме, свидетели сме на пропагандата от Кремъл и онлайн, и в традиционните медии, която е, влияе оказва огромно влияние в държавите членки и в членките по съседство. Тези е, информационни кампании е, е подкопават нашата демокрация. Въпросът е, ако е, бъдете е, потвърден като комисар, как ще помогнете на страни като Украина, Грузия, Молдова да се е, борят с тези хиберзаплати? за, е, е, киберзаплахи е, с тази асиметрична война. Е, как е, Знаете, че много от тези страни се разпространяват активно фалшиви новини, които произлизат от руски източници. Ще работя заедно с Жозеф Борел по тези въпроси. Създадахме е, звеното за стратегическа комуникация в е, външната служба. То върши добра работа е, по отношение на хибридните заплахи и е, фалшивите новини и аз ще работя с върховния представител, особено в Украина, където е, това е определено явление, което най-така сериозно е, засяга обществеността. Ще използвам всички налични финансови средства е, в полза на това Украина да е, може да се бори с е, това явление. Благодаря за Иде Жером Ривиер. Благодаря. Може би се повтарям, но това е тема, която ме занимава особено, а именно Турция и Западните Балкани. Споменахте е, е, сондажите на Турция на кипърска тери, е, територия. Е, е, сега помним окупацията на Кипър, е, обявяването на Турската република е, и политиката сега на Ердоган, която всъщност помага за финансови транзакции, търгуя с петрол, която поставлените от които спонсорират терористи. Сега Въпросът, е, който стои пред нас днес е, е как можем да сложим е, край на тази политика. Турция ни заплашва страни около себе си, а ние продължаваме да им плащаме милиарди, за да пазят мигрантите на своя територия. Имате думата за отговор. Две минути. Когато говорим за присъединяването на Турция към Европейския съюз, е, той е замразен, но спирането или прекратяването на преговори без присъединяване е едно много тежко политическо или стратегическо решение, което трябва да бъде взето тук и в съвета. Това не е нещо, което е, комисарят може да реши сам. Така че, когато обсъждаме цялостно бъдещите си отношения с Турция, е, това ще изникне като стратегически въпрос, е, по който ще трябва да мислим. Също времено не трябва да забравяме, че Турция е, е втория съюзник на НАТО, е, по важност. 100 е, милиона е, жители, това е една ключова, много важна страна в нашето съседство. Така че, когато оценяваме бъдещите си отношения с нея, трябва да отчитаме всички тези фактори. И преговорите за присъединяване е един от тях. Благодаря. Допълнителен въпрос имате ли? Oui, merci. Е, благодаря. Колкото до е, политиката по отношение на Балканите и разширяването, е, е, сега наистина имам чувство, че е, балона се надува и е, имаме опасение, че в даден момент ще се спука. Госпожа Лепен именно така разпоснява тази политика и е против тази присъединяването и самия Макрон се изказа против присъединяването на Северна Македония и Албания Друг проблем е между е, Сърбия и е, Косово. Е, какъв е въпросът? Смята ли да, да наблегнете върху необходимите реформи и ще се противоставите ли обаче на едно мнозинство в тази парламент, които се плашат от едно прекомерно разширяване на Съюза? Thank you. One minute, please. За една минута. Като комисар, който ще отговаря за разширяването, моята задача не е само да убеда страните от Западните Балкани е, за, в това какви са нашите приоритети и условия и да ги накарам да ги изпълняват, но и да убеда нашите граждани и държави членки, че това е в наш интерес, че разширяването е в наш интерес. Особено е, ако е, при условие, че са изпълнени условията ни така че аз ще хвърля мост между нашите държави членки и Западните Балкани. И бъдете уверени, че ще е, отстоявам енергично европейски интерес в региона, така че всички условия да бъдат е, изпълнени. Е, от друга страна, трябва да предоставяме стимули на тези е, държави членки да се е, е, приближават към нас това е част от политиката, която е, ще следвам. По този начин ще можем да отговорим на всички съмнения е, и въпросителни. Благодаря следващия е на списъка ми е, за отекаре Ангел Джамбаски, но не го виждам. Някой друг отекаре ще вземе ли отношение вместо него? Oh, hello. <laughs> Could you just in the beginning tell me your name, please? But the floor is yours, off, that's for sure. Имате думата. Бихте ли ми казали името? Аз искам да задам един въпрос. Ще го направя на народния си език. Вие говорихте много за Средиземноморски регион и за Ливан и за други държави. Не чух много за Израел. Можете ли да ни кажете нещо повече за Израел и как виждате вие отношенията между Европейския съюз и Израел и как смятате, че а, може да се засилят тези отношения. Ние имаме споразумение за асоцииране с Израел. А, то понякога се водят преговори много години. Бих желала да чуя от вас какво смятате вие за отношенията между Европа и, Европейския съюз и Израел. имате две минути. Благодаря. Да, наистина имаме споразумение за асоцииране с Израел, имаме отлични търговски отношения с Израел, имаме много високо равнище на сътрудничество в много сфери, като например в научните научно-развойната дейност. Това е много важно и ние трябва да се опитаме да повишим равнището на сътрудничеството си в тези сфери. Има обаче и а, връзка с, с мирния процес в Близкия изток, Палестина и окупираните територии. В аз продължавам да защитавам а, линията на Европейския съюз за решение с две държави, което е единствения начин за постигане на траен мир и трябва да се ангажираме и с Израел, и с Палестина. Естествено, това не е първата ми отговорност това е първата отговорност на Жозеф Борел, защото това е основен проблем в сферата на външната политика и сигурността. Но моя задача ще бъде да насърчавам този процес е, да продължавам да помагам на работата на палестинската власт, когато по въпроси за хуманитарната помощ, която предоставяме на беженците. Видяхме е, едни неприятни факти в връзка с една от финансиращите институции в региона. Надяваме се, че това ще бъде решен проблем максимално бързо. Ние ще седнем на масата на преговори, за да може да продължаваме да финансираме тази организация едва след като всички неправомерности са премахнати. Ще продължаваме да се ангажираме с тях, тъй като те са важни. Благодаря. Една минута за въпрос уточняващ. Благодаря много за отговора и за обясненията, които дадохте. Може би мога да задам един допълнителен въпрос. Ще се съгласите ли с мен, че Израел е заплашен а, в резултат на натиска, който идва от Камиран? Аз мисля, че ние трябва да разгледаме отговорността за това смятате ли, че ще бъде възможно на базата на вашия ресор да ни кажете как може да решите проблема за сигурността на Израел и заплахите, на които е изложен. Смятате ли, че това е нещо, с което ще можете да се занимавате и вие? Имате една минута за отговор. Линията на Европейския съюз винаги е била ние да не приемаме заплаха за сигурността на Израел. И ако бъда одобрен като комисар, ще трябва да продължаваме да следваме тази линия и да гарантираме, че външни или вътрешни заплахи от окупираните територии или извън Израел да бъдат не само заклеймявани, но и намаляване по отношение на отношенията с Иран. Това не е част от моя ресор. Аз не мога да ви дам конкретен отговор, но мога да се ангажирам. Готов съм да се ангажирам, както казах, да предоставя всякаква помощ в рамките на моя ресор за гарантирането на сигурността на Израел. Благодаря. От групата на ЕНП Лукас Мандъл. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, кандидат комисар, моят въпрос е във връзка с, с Западните Балкани и изтичането на мозъци. Не искам а, да изпусна обаче възможността да ви а, приветствам и да ви честитя номинацията, защото е привилегия да се служи на хората на Европа. Благодаря. Радвам се, че вие ясно подчертахте критик критиката за действията на Турция в Сирия и, турск, и кюртското население и позицията, която ние трябва да приемем по отношение на Турция. Подчертавам това поради отрицателни събития. И затова говоря за изтичането на мозъци, защото образовани хора напускат Западните Балкани по посока на Турция, включително от Косово, която няма безвизов режим за пътуване с Европа, но има безвизов режим за пътуване с Турция. Какво какво ще направите, за да решите този проблем на изтичането на мозъци от Западните Балкани? Най-доброто средство, най-добрият инструмент за борба срещу изтичането на мозъци е създаването на местна економика, която да може да ангажира младите професионалисти от съответните държави, за да може да направим това. Обаче на нас ни липсват много неща. Основна инфраструктура, развитие на економиката, преки чуждестранни инвестиции и конкурентна система на образованието. Именно затова комисията вече се ангажира с насърчаване и финансиране на висшето образование както и професионалната квалификация в региона. Числата са много критични. Средно виждаме, че 40% от населението на Западните Балкани вече е напуснало. Това са младите хора, това са младите професионалисти, които биха могли да задействат една економика. И ние трябва да им помогнем през тези 5 години да накарат економиките да растат. Естествено, това включва върховенството на закона и всичко това върви ръка за ръка. В противен случай никой кое търговско дружество не би инвестирало и не би рискувало капитал в непредвидим район. По въпроса за безвизовия режим на Косово, за съжаление, той е блокиран в съвета, блокиран е също така и диалога във връзка с диалога между Прищина и Белград. Очаквам едно споразумение споразумение е, между двете държави. Е, да се надяваме, че това ще стане до края на тази година. Ако това стане, ще се реши въпроса за безвизовия режим. Ние ще се опитаме междувременно да облегчим пътуването на гражданите на Косово. Допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Амбициозно е да се говори за намиране на подобно решение тази година. Няколко пъти споменахте връзката си с Джозеф Борел и виждате себе си като човек, който изгражда мостове между парламента и е, Европейския съюз. Какво ще кажете е, по позицията на френския президент за силна Европа и как вие, като, е, как ние като парламент можем да говорим за тази група, този кластър с, с господин Борел, особено във връзка с сътрудничеството по Западните Балкани отговор. Това, което а, виждам в съвета, аз присъствах на дебатите миналата година и тази година, виждам, а, а, че провала се дължи, неуспеха се дължи на различната оценка на една и съща ситуация. Мой приоритет ще бъде обща оценка и на държавите членки, и на комисията по съществуващите факти. Искам да включа държавите членки в нашите полеви мисии на експертно равнище, за да може да разгледаме фактите, да видим как се развиват нещата, да оценяваме нещата, за да избегнем друг, а, друг на успех. По този начин ще постигнем, ще имаме достижими цели. Западните Балкани и ние. И а, по, по другия въпрос, който повдигнахте за френското, френската водеща роля, не, аз ще трябва да убедя и нидерландското ръководство, и а, датското. А, аз ще се ангажирам обаче още от самото начало, защото без тях нищо не може да се случи. Благодаря за групата Обнови Европа, господин Клемен Грошел. Благодаря, господин председател. госпожа Фондерлайн каза, че това са геополитически проблеми. ние ще продължаваме ли да следваме нашите основни цели във връзка с, с политиката ни за разширяване? Как ще балансирате тези принципи, които понякога са антагонистични и а, противоречиви? Благодаря. Не смятам, че те са противоречащи си принципи. Може да имаме разширяване и трябва да имаме основни свободи и върховенство на закона в Западните Балкани. Без това не може да има разширяване. Вие знаете това. Аз ще работя ръка с ръка с Западните Балкани, но и с нашите държави членки, за да превърнем това в реалност. И бих желал да накарам държавите, които се присъединяват, да разберат, че това не е едно широко понятие, на което ние държим, а че това е нещо, което е важно за всекидневния живот, по това разбирам и економиката, социалния живот, защото в противен случай те не могат да се ангажират по по-смислен начин с нас, а без това те не могат да повишат равнището на доверие, така че ние да можем да ги приветстваме в нашия съюз. Именно за това трябва да работим паралелно от една страна да увеличим възможностите за участие в, на тези държави в все повече от нашите политики, като същевременно не забравяме основните неща, по които те трябва да покажат резултати. Това се видя ясно на Европейския съвет през октомври. В противен случай няма да бъде възможно. И отново европейската перспектива е на лице, тя е непроменена, но тя може да стане реалност само ако се отговори на тези, ако се изпълнят тези условия. Господин Русие, допълнителен въпрос. Господин Грошев. Аз искам да чуя вашата комисия за коми... за... Е, ще, ще предвидите ли промяна в е, споразуменията за европейско партньорство? Е, и ще използвате ли други механизми за миграционния проблем? Една минута за отговор. Да. С новото предложение за новата многогодишна финансова рамка ще бъдат използвани а, споразуменията за партньорство за подготовка на разширяването на присъединяването, изграждането на капацитет, в ред, което са изключително важни и трябва да бъдат развити в присъединяващите се страни. Ще имаме и един друг финансов инструмент NDICI. Там сме предоставили средства за миграция миграцията, за да няма вмешателство и а, интерференция между а, споразуменията за партньорство и а, споразуменията във връзка с, с мигрантите. Сега от неангажираните искам да дам думата на Мартан Дюндуши. Благодаря. Искам да поздравя господин Вархей за това, че стигна до тук, за разлика от предишния кандидат. Вие бяхте избран от едно правителство и една партия, което 9 години работи а, против правилата на върховенството на закона. Именно за това беше задействан член 7, което може да има тежки последствия. Фидес изгражда една партийно-политическа система, която а, навлиза в а, министерствата и външното министерство не е, заключи, не е изключение. Вие сте познат като а, войник на Фидес. А, каква, гарантия може, каква гаранция може да ни дадете, че вие ще служите на интересите на европейските граждани, а не на олигарсите от Фидес? И как можете да говорите на държавите, които се присъединяват и а, да ги искате от тях да зачитат някои принципи, а, тогава когато Никола Груевски работи именно против тези принципи? Имате две минути за отговор. Благодаря за въпроса, уважаеми колега. Според основополагащите договори, всеки член на комисията бива номиниран от правителството на съответното правителство. Така се случи и с мен. Аз не съм член на никаква партия, така че как може да ме определяте като като партиен кандидат. Във връзка с аферата Никола Груевски, това, което мога да кажа това, което каза говорителя на Европейската комисия и аз ще се придържам именно към това в бъдещето, както неколкократно обещавам тук, аз ще действам напълно независимо, няма да получавам инструкции от държавите членки, както, впрочем, съм го правил тогава, когато работих в Европейската комисия. <clears throat> Не получавам инструкции. Ще работя колегиално, като член на колегията от еврокомисари по тези конкретни а, казуси. Държавите членки вземат решение за а по, а по а, молбите за даване на обежище и а, аз а, това е в компетенциите на държавите членки. Благодаря, господин Дойндуши, с а, допълнителен въпрос. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и за отговора. На това изслушване а, вашата независимост беше поставена под въпрос няколко пъти и становището на господин Орбан в Баку на Тюркския съвет. Там се каза, че Унгария се бори за е, този важен ресор в Европейската комисия, за да може Унгария след това да използва това, да общува със своите приятели в Азербайджан и Турция и да се опита да защитава тяхните интереси каквото и да мислите за отношенията между Европейски съюз и Азербайджан, Европейски съюз и Турция, Определено това дава повод за загриженост, че Европейската комисия ще бъде третирана от, мини, от министър-председателя на една държава като кукла на конци. Как ще ни гарантирате, че това няма да стане. Отговор на въпроса за една минута. Господин Дендуши, мога само да се повтарям. Членовете на Европейската комисия не могат да получават инструкции от правителството на която и да е държава членка. Аз ще спазвам това правило, няма да приемам инструкции. И мога само да следвам правилата на основополагащите договори и те ще ме ръководят в моята работа. Като а, ръководител на звено в Европейската комисия, аз съм доказал способността си да работя независимо от всякакво външно влияние. Благодаря. Следващия въпрос е от господин Шидер от групата на социалистите и демократите. Uh, Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, искам да се върна на въпроса, който бе зададен малко по-рано. Аз съм съпредседател на делегацията между Европейския съюз и Северна Македония. Като постоянен председател на Македония, а, а като а, на Унгария, Унгария а, а, даде обежество ще на господин Груевски а, и по този начин Унгария по, по, а, а, помогна един престъпник от страна кандидат да избегне правосъдието мисля, че тук трябва да бъде е, необходимо обяснение от ваша страна, особено когато говорим за върховенството на закона. Мисля, че това е в политически отношение и в правно отношение тези действия на унгарското правителство са несъвместими с вашия пост и вашите задачи. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря. Две минути най-много за отговор. В този конкретен случай, както вече обясних на моя унгарски сънародник, решението за предоставяне на убежище, съгласно законите на Европейския съюз, е в правомощена на страната членка. Като комисар, това не е част от моите правомощия. Не е част от моя портфел. Няма обаче да допусна каквото и да е външно влияние върху моята дейност, върху това, което влиза в правомощията на моя портфел, няма да приема никакъв подход или никакви действия, било от страна членка, било от е, институции, които биха нарушавали а, законите на Европейският съюз и нашите основни права а, ценности и принципи. Ще отстоявам тези принципи, как съм правил и като служител на Европейския съюз до сега. Това е което мога да ви кажа. А, така ще действам и в бъдеще. Благодаря. Оточняваш въпрос. Оточняващият въпрос а, може да кажа, както сигурно ви сме. Разбирате, не съм съглас... не съм доволен от вашият е отговор. Става дума за върховенството на закона. Готов ли сте публично да призовете унгарското правителство да върне Никола Груевски в, Македония, в Северна Македония? Една минута за отговор. Уважаеми господин депутат, вече казах, това не е част от моите правомощия. Това е част от правомощията на комисаря, който отговаря за миграцията и убежището. Аз отговарям за външните действия на Европейския съюз, не за вътрешните. Така че този въпрос трябва да зададете на комисаря, който отговаря а, за този портфел. Благодаря. А сега от името на ЕНП Кинда Гал. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Запознахме се в вашата богата професионална биография. Работили сте в областта на европейското законодателство, работили сте в Европейската комисия. Как ще използвате този опит при работата си като комисар за изпълнение на европейският проект? Благодаря на Кендагал две минути за отговор. Ако трябва да спомена е, нещо, това са две неща. Първо, присъединяването на Унгария към Европейския съюз. Посветих и кариерата си, и научната си работа на тази е, цел. Доволен съм, че след толкова много години имаме възможност да се върнем в свободна Европа. Много години работихме упорито за постигане на тази цел. Отначало това беше една далечна перспектива. Минаха 10 години от началото на моята работа за постигане на тази цел до влизането ни в Европейския съюз. За мен това е голямо постижение и съм горд, че можах да допринеса за това. От тогава и до сега работя за една по-силна Европа. И е, сега това е, е, е свързано с моето второ постижение, според мен. Единният европейски патент и неговата защита. Това е една много трудна задача. И аз бях наед е, конкретно от Европейската комисия за изпълнението на тази задача, която се считаше за невъзможна. Счита се, е, че е невъзможна тази задача в политическо отношение, тъй като нямаше единодушие между страните членки, което бе необходимо. Задачата бе трудна, защото а, е, е, имаше много конфликтни економически интереси, които трябваше да бъдат съгласувани и преодолени. преодолени. И а също така задачата беше трудна, и от институционна, и от техническа гледна точка. Просто горд съм а, от това, което постигнахме. А, мисля, че съм дал своя принос за, за него. Уточняваш въпрос, Киндагал, Киндагал. Въпреки някои от въпросите, които чухме днес, искам аз да попитам а, следното. Как, а, как ще се а, определите? Екипен, екипен играч ли сте? Нямам избор. Нямам избор. Трябва да работя в екип. Ако а, погледнете кариерата ми до сега, ще видите, че са ми възлагани задачи и задължения, които е невъзможно да изпълня сам. Винаги съм работил в екипи. Било в Българската администрация още в началото на кариерата си, било в Европейската комисия, било в постоянното представителство. Не може нищо да се постигне без добър екип. И горд съм от екипите, с които съм работил. Ще продължавам да го правя. Сегашният екипът ми в последното представителство е екип, с който се гордеят. Способни хора, които могат да, способни да работят под напрежение, да решават трудни задачи. И за мен а, това е много важно. Не, аз не представям постоянното представителство като посланник Европея а целият екип го представлява постоянното представителство. Сега от Телиус Колоко от името на Гуе. Ето, вижте ма къде съм. А, нека а, кажем нещо за следното вие сте номиниран от унгарското правителство, от господин Орбан. И много пъти ви питаха, колеги, за отношенията ви, за позициите на унгарското правителство. И вие непрекъснато казвате, аз съм независим. Щом сте независим, защо не заемате позиция, конкретна позиция по тези въпроси, по въпроса за е, е, Груевски, е, Северна Македония, убежището, което му е предоставено. Кажете каква е вашата позиция? Господин кандидат комисар, имате две минути за отговор. Заявил съм моята позиция. Моята позиция е позицията на Европейската комисия а позицията на комисията е следната. Обежището е в правомощията на страните членки. Предоставянето на обежище и представянето на страните членки. Това е позицията на Европейската комисия във връзка с този случай. Ще продължа да защитавам а, тази линия. Като следвам европейската политика в тази област, по този начин ще защитавам моята независимост. Пак ще кажа, този въпрос не е част от моя портфейл. А, би било погрешно да прави изявления по този въпрос, който влиза в правомощията на други колеги, би било против принципа на колегиалност, с който работим, към който се придържаме. Оточняваш въпрос, господин Кулуглу. В такъв случай в бъдеще ако Унгария заеме позиции противно на принципите на Европейския съюз, вие ще вземете, заемете ли позиции а, срещу унгарското правителство в такъв случай? Няма да имам избор, а, ще трябва да взема подобни позиции и ще защитавам политиката на Европейския съюз, европейските ценности срещу всяко едно правителство или всяко лице или орган. Благодаря. Катя Пири от социалистите и демократите. Господин кандидат комисар, искам да ви попитам следното. През последните пет години сте посланник на Унгария в Брюксел. И е, много често сте е, е, имали, искали съвет от правителството, което представлявате. Искам да попитам. Защо унгарското правителство толкова настоява да получи портфела по разширяването, който изисква пълна поддръжка на европейските ценности? т.е. да се вземат предвид позициите на Европейския съюз спрямо страните кандидатки. Бихте ли ни обяснили защо унгарското правителство толкова се интересува именно от този портфел? Имате право на отговор, на две минути за отговор. Сложен въпрос, тъй като аз тук не представлявам унгарското правителство, тук представлявам, представлявам себе си. Така че не мога да ви дам отговор защо унгарското правителство смята този портфел толкова важен, за толкова важен. Но мога да кажа следното. Но мога да ви кажа, че като унгарец ще допринеса за изпълняването на целите, които влизат в моите правомощия. Вие също сте от унгарски происход. Ние сме работи много тясно сътрудничество с този регион. И Унгария има много добри отношения с всички страни в региона. И изхождайки от това, може би ще бъде полезно да възприемем този подход е, на дружески отношения с всички тези страни и това ще бъде от полза за Европейския съюз и европейската политика. Благодаря. Уточняваш въпрос, Кате Пири? Кате Пири. А, ще, а, няма да говоря само за унгарски, по унгарски а, теми. Вие ще бъдете човекът, който ще проверява дали е независима съдебната система, дали медиите са независими, дали правителството се бори с корупцията. Какво ще кажете за страната, която най-добре познавате? Тя дава ли добър пример в всички тези области? Една минута за отговор. Не е моя задача да решавам, като бъдеш комисар, да решавам какво е положението с върховенството на закона в Унгария. Господин Ремес и госпожа Юрова ще се занимават като комисари с този въпрос. Те ще решат спазва ли се върховенството на закона в Унгария. Колегиално от моя страна ще бъде да оставя този въпрос на тях – те ще бъдат онези, които ще могат да направят преценка и да я оповестят. Благодаря, господин кандидат комисар. Сега от името на зелените, госпожа Тинек е стрик. Вие, разбира се, знаете, че като се имат предвид а, а, а, това, че разширяването е много тясно свързано с върховенството на закона – и несъмнено вашата преценка в това отношение е много важна. Във вашите писмени отговори вие отхвърляте е, е, това, че понякога трябва да се прави избор между националните и европейските е, интереси. Обаче в случая с Унгария не е така. Отвърляте решенията, заключенията на доклада Аргентини от миналата година и смятате, че изборната победа показва, че не може да има въпроси по отношение на върховенството на закона. Какви са основанията за тази позиция? Това ли са вашите стандарти при оценяване на това? Какво, има ли върховенство на закона? И ако не е така, как може да ни уверите, че копенхагенските критерии няма да бъдат заменени от будапештински критерии? Две минути за отговор. В встъпителните си думи споменах необходимостта да се обединяват националните и европейските интереси. А, те не са взаимно изключващи, не се изключват взаимно. Моят опит а, винаги е показал, че европейските интереси се градят а, върху интересите на страните членки. сега, умението ни трябва да бъде да намерим общото между тези интереси. Това е нещо, с което смятам да се заема. Ще работя за постигането на тази цел – но не мога да го постигна без е, участието, единодушието на страните членки. Защото досието, е, по което е, работех в комисията, изхождахме именно, по него, именно от този подход. Изборът е ясно дефиниран в Копенхагенските критерии. Копенхагенските критерии не могат да се променят, не могат да се разводняват или разширяват от отделен комисар. Нямам подобна власт и не искам да я имам. Копенхагенските критерии продължават да бъдат основата на всеки процес на разширяване и аз ще се стремя те да бъдат изцяло зачитани от всички страни, които се стремят към членство в Европейския съюз. Благодаря. Допълнителен въпрос. Като се има предвид вашата лоялност към унгарското правителство до сега, нека, искам се да получа по-убедителен отговор от вас. Искам да попитам, мислите ли, че държава, която потиска опозиционните партии, почти изцяло контролира националните медии, принуждава съдиите да се пенсионират преждевременно. Дискриминира младсинствата, търпи корупция, отговаря на критериите за страна членка в Европейския съюз. Една минута за отговор. Ако която идея от страните членки е виновна за подобни опущения, Разбира се, страните членки няма да се съгласат подобна страна членка, кандидатка да бъде прията в Европейския съюз. Ще работя като се опирам на работата на моите предшественици. Да има в Западните Балкани по-малко корупция, независима съдебна власт, независими институции, контрол и равновесие между а, властите в а, рамките на изискванията за разширяването. Уверявам ви, че това са принципите, които ще защитавам а, при оценката на страните кандидатки. Благодаря. И сега а, от а, госпожа Фонди Визе от Обнови Европа. Благодаря, господин кандидат комисар. Новоизбраната председателка на Европейската комисия е, заяви, че ще работи в частно сътрудничество с върховният представител в отношенията с Турция. Вие засягате Турция в писмените си отговори, но отношенията ни с тази страна в момента са в застой. Междувременно Турция продължава да се отдалечава от Европейският съюз. Условията за страните кандидатки се да зачитат нашите общи ценности, да ги отстояват, да отговарят на критериите, гарантират демокрацията, върховенство на закона, правата на човека и защита на мълцинствата. Като се имат предвид тези критерии, какви стъпки смятате, че Търция трябва да предприеме преди да се възобновят преговорите за присъединяване? Господин комисар, кандидат комисар за Турция. Трябва цялостно, цялостен, широк диалог да, да водим с Турция. И междувременно трябва да продължим да настояваме свобода на медиите, независимост на съдебната система, независимост на журналистите. И това са въпроси, да няма връщане назад по тях. Това са въпроси не само в контекста на бъдещото присъединяване, а, и в по-широк смисъл, в контекста на нашите отношения с Турция. Не трябва да обаче да забравяме за нашите интереси. Митническия съюз, а също така и отношенията ни на сътрудничество по въпросите на миграцията. То, тоест, ни трябва да бъде балансиран, без да жертваме което и да е от нашите основни ценности, които ще продължим да защитаваме. Е, диалогът с Турция е много важен, защото без диалог се имаме все по-малко лостове, с които да влияем върху Турция. А тези лостове са, имат голямо значение, особено когато става дума за финансирането на, на споразумението за економическо пар, партньорство, е, е, така нареченето ЕПА. А, Парламентът взе много твърди позиции по отношение на а, отпадането на а, това действието на това споразумение. Аз бих бил по-предпазлив. Финансирането бе намалено от 600 милиона на 250 милиона. Вероятно ще бъде намалено и, от, и още повече. А, но по този начин обаче ние финансираме гражданското общество. Ако намалим финансирането, ние няма да участваме вече с нищо в турското общество. Затова трябва да продължим нашата съвместна работа. Уточняваш въпрос. Можете ли да ни дадете ясни примери за вашият опит при преговорите с страните кандидатки, особено когато става дума за върховенството на закона и уважаването на правата и защитата на младсинствата? Една минута за отговор. Труден въпрос. Труден е въпрос, защото не съм участвал в преговорите за препресъединителните преговори за нито една страна. Но разбира се, при тези преговори, когато сме оценявали постигнатото от отделните страни кандидатки, именно това, което критериите, които споменахте, са били винаги първи а, а, в нашите съображения. Тяхната оценка е, е правена първа. Тя се продължим да правим постоянно. И а, това ще, в това ще разчитаме на подкрепата на институциите, не само правните, е, не само съдебните, но и други. Тези страни не само трябва да въведат нашето законодателство, но трябва тези принципи на практика да бъдат спазвани и изпълнявани. Благодаря. И окончателният, последния въпрос е от господин Галер от НП. Благодаря, кандидат, господин комисар, комисар. Въпросът ми по Турция току-що получи отговора си. Отговор от вас. Виждам, че вие ще поемете линията на ЕНП общо заето по предварителното предприсъединяването, че трябва да продължим е, участието е, на Турция в Еразъм 3 и да съответно финансиране на гражданското общество. Благодаря ви за това, че тук има съвпадение. Сега е, прехвърлям темата към Западните Балкани. За да отговорим на съмненията на някои държави членки, е, това, което ги притеснява около е, започването на преговори с Албания и Северна Македония, е, дали ще прилагате Копенхаген копенхагенските критерии, е, така че всяка държава да бъде съдена според заслугите си и е, или пък е, какъв ще е метода ви, не пакетен, а да оценявате всяка държава по-отделно, според нейните заслуги, като отчитате и така засечки връщания назад и как е, смятате, че това ще се съчетае с принципа на единодушие, за да не се губи инерцията на започнатата работа? Да, това е много труден и същевременно стратегически е, дългосрочен въпрос. Отговорът ми е двояк. Първо, никой процес по присъединяване не може да бъде е, действителен е, без е, ако не се следва принципа на е, постигнатото е, оценка според е, е заслугите. Е, тук стигаме може да стигнем до критичната точка, когато ще имаме една, две или три държави кандидатки, които отговарят на условията, които изпълняват всички условия. Нямам пред, предварителен отговор дали ще са една, две или три, но не трябва да пречим на една или друга да напредват и едничката е, е стимул, който можем да им предоставим е повече за повече. Ако, колкото повече те работят и се, се ангажират, толкова повече се ангажираме и ние. Сега възможно е да бъде изоставена по пътя някоя. Т.е. Е, е, можем да, из, да се откажем от груповия подход, но това не е сигурно. Вторият въпрос е геополитическия. Балканите са много сложен, е, деликатен регион. Нашата работа там в следващите пет години ще да работим за дългосрочен просперитет, стабилност и демокрация в този регион. Разбира се, когато трябва да се прави избор е, една или две държави само да се присъединят, това ще има пряк е, е, влияние и когато мислим по този въпрос, не трябва да забравяме как това ще се отрази на останалите там. Благодаря. Допълнителен въпрос имате ли, господин Галер? Да, така е. Не можем да предсказваме какво ще се случи, но ако вие трябва да решите или да изберете като е, си мисля колко време от не е, начало, от началото до влизането на Харватия, 8 години, е, така че е, каква е вашата така представа? Е, какво очаквате? предвид е, най, трите най-амбициозни страни от източното съседство. Можем ли да ги, да ги е, въвличаме, е, някакси да ги ангажираме по-тясно, освен само изпълняването на е, условията за предприсъединяване? Да, ще се опитам в една минута, но се събраха доста въпроси. След пет години аз си представям едни много по-развити Западни Балкани, мир между Косово и Сърбия. Косово с безвизов режим – Е, напреднали в значителна степен преговори с Северна Македония и Албания, е вероятно близо до края, и готовност на Сърбия да се присъедини. Това би било моята мечта за след 5 години. Може би ви звучи твърде амбициозно. но е, ако човек няма амбиции, няма и постижение. Това е мечтата ми за след 5 години. Колкото до източното партньорство, страните по източно партньорство, особено трите, които са в е, е, процедура на интензивно е, на споразумение за търговска търговия. Ако те е, е, вършат повече. Ние сме готови да отвърнем със същото. Е, цифровизацията, цифровизацията, транспорта, енергетиката, това са области, в които те могат да дадат повече и ние да откликнем. Съответно, Скъпи колеги, благодаря на всички за въпросите, благодаря и на кандидат комисаря за отговорите. Сега е, господин Пархей Вархей ще ви дам думата да, за заключителни думи. Заповядайте. Господин председател, почитаеми депутати, благодаря ви за този открит, прям обмен на мисли. Ясно е какви са вашите приоритети, свързани с присъединяването, разширяването и ресора добросъседски. Е, е, чухте е, на какво може да очаквате от мен, чухте какви са моите приоритети. Сега, в края на тази дискусия, мисля, че нашите цели са са в един фокус, са насочени към един фокус. Трябва да гарантираме процеса на разширяване на Западните Балкани, трябва да имаме осезаеми резултати, краткосрочни за хората в страните около нас, неща, които да се отразяват, да се усещат в техния ежедневен живот трябват ни е, в следващата финансова рамка достатъчно средства, за да е, подплатим с тях нашите политически цели. Всичките наши усилия трябва да са насочени е, към постигане на нашите е, цели и е, опазване на нашите, разпространяване на нашите ценности, независимо дали в Балкан, Западните Балкани или източното съседство. Аз съм решен да работя в тясно взаимодействие с парламента и с тази комисия по-специално. Ние можем да се допълваме взаимно. Парламентарната дипломация, връзката с правителствата, аз смятам да използвам в пълна степен в интерес на Европейския съюз. Ще ви предоставя всичката възможна подкрепа, за да постигнем тези общи цели. И накрая, нека да споменем едно е, е, годишният е едно събитие, което има основна, играе основна роля. Преди 30 години, 9 ноември 89-та, падна Берлинската стена. Това отприщи пътя, откри пътя за обединението на Германия и на Европа. Това беше исторически шанс европейските лидери е, достатъчно смело е, го е, се възползваха от него. Не беше лесно, не беше очевидно, имаше много въпросителни, много съмнения, много опасности, опити да се забави топката но историята ги опроверга. Днес всички сме благодарни на тези, които помогнаха това да се случи. Днес знаем, че това е било в общ интерес на Европа да падне тази стена а, и да се разпространява демокрацията, просперитета и върховенството на закона в една единна Германия и единна Европа. Огромен успех беше. Но все още не сме стигнали края на пътя. Продължаваме, трябва да продължим да, разпостр... да, раз... да развиваме и разпространяваме демокрацията, просперитета и върховенството на закона и в Западните Балкани. Това е в техен и наш интерес. Имаме историческа възможност в този мандат да установим дългосрочен мир, стабилност и просперитет за един регион, който е бил лишен от това много време доста време. Не трябва да пропускаме тази историческа възможност. Така че след 30 години да можем да погледнем гордо назад и да кажем, ние е, достойно е, е, довършихме е, започнатото от нашите предшественици. И е, вече не трябва да се колебаем, да отворим ръце, да помогнем на нашите съседи да се доближат до нас, е, стига да желаят и разбира се, ако правят това, което е нужно от твоя страна. Аз бих искал да бъда ваш партньор в постигането на тази цел. Благодаря. Дами и господа, благодаря на е, гостите за присъствието им, благодаря на колегите за участието, за интересните въпроси, за това, че всички се вместиха в е, е предвиденото време. Е, и накрая благодаря от името на комисията на господин Оливер Вархей за това, че прекара е, тези няколко часа с нас и отговаря на нашите въпроси. Е, закривам заседанието. Благодаря.